комисии, които присъстват днес тук. Това е именно председателят на Комисията по петиции. Вие сте и ръководител на, на съвета на ръководителите на комисии. Това е Сесилия Викстрюм. Давам ви думата. Благодаря много. Уважаеми колеги, дами и господа, Комисията по петиции на Европейския парламент, чието председател съм аз, получи много, много петиции през последните месеци и седмици. Хората се страхуват за своите малки бизнеси, хората е, не могат да намерят работа или не могат да вземат ипотека. Хората се страхуват, че могат да бъдат разделени от семействата си или пък просто се страхуват да напуснат е, Обединеното кралство и да отидат в вакансия, защото няма да могат да се върнат, може би. Всички тези хора се страхуват за бъдещето си. Решението за Брексит създаде несигурност за милиони хора и за много европейски граждани. Затова правата на европейските граждани трябва да са наш приоритет. Всички неща, които са свързани с правата на, на, на хората, трябва да са приоритет. Те трябва да се решат най-напред. Правото. Едно от основните права е правото на петиции право, което е право на всички европейски граждани, хора, които са регистрирани или живеят в Европейския съюз. И именно благодарение на това право хората могат да участват в демократичния живот на страната. Това е предварително условие за опазването на човешките права и, да се, и за това да се чуе гласът и загрижеността на хората. Това е част от нашата демокрация. Това също укрепва ролята на парламента в очите на гражданите. Петициите от Обединеното кралство, подадени през 2016 година, казват, че 60%, това са всъщност 60% от всички петиции. През миналите години тази цифра беше между 5 и 6%. Сега сега през 2016 година процента нарасна до 10,8%. Отделни хора, млади хора, хора на средна възраст, възрастни хора, хора като мен и вас са загрижени от последствията от Брексит. През 2017 година ние получихме допълнителни петиции 22 петиции на брой вече ги получихме от 137 петиции за Брексита като цяло. Тези петиции отразяват загрежеността и несигурността на, на хората по отношение на позициите на Европейския съюз и на Обединеното кралство по време на преговорите. Прилагането на правата на европейските граждани. Загубването на европейското гражданство, това са основните загрижености, които споделят хората в своите петиции. На следващо място, защитата на европейското гражданство и свързаните с това права, като мобилност, достъп до работния пазар, това са все права, които са покрити от европейското законодателство. На трето място, гражданството. Европейското гражданство на британци, които живеят в други е, държави членки. Това е една от загрижеността. Друга загриженост е семейството. Ние не бива да позволим хората да, от едно семейство да се разделят. Свободата на движение трябва да е гарантирана. Всеки гражданин, независимо от своето гражданство, е също така и европейски гражданин. Той има европейско гражданство, основаващо се на хуманизъм и свобода, което, които всъщност формулират основната част от европейската идентичност. Като поставяме гражданите на първо място, защитаваме тези основни ценности и в бъдеще, когато Великобритания и Европейския съюз няма да са от едно и също семейство. Надявам се, това изслушване днес ще даде принос за намиране на решение на петициите, които споменах, и на и ще успокоят и ще внесат яснота в тревогите на над 3 милиона европейци, живеещи в Обединеното кралство и над 1 милион британци, живеещи в Европейския съюз. Тук не става дума за партийна политика. Всички политически стратегии е, трябва да върват в една посока. Това са все въпроси, които засягат истински хора – тук става дума за основни човешки ценности, за, става дума за човешко достоинство. Тук става дума за начин на отношение към хората, така както вие бихте искали да се отнасят към вас. Само като поставим гражданите на първо място, може да постигнем един честен резултат. Желая на всички нас плодотворна дискусия. Добре дошли на всички вас. И сега давам думата на своя съпредседател, госпожа Рената Вебер, заместник председател на Комисията по заедост. Моля, имате думата. Сесилия, dear co-chairs, dear guests, dear... Благодаря много, Сесилия, уважаеми съпредседатели, дами и господа. Тук представлявам председателя на Комисията по заетост. Това е изслушване, което е много важно от гледна точка на заетостта. Силно вярвам, че когато мислим за последиците на Брекзит, няма по-голямо безпокойство от съдбата на европейските граждани, които учат ем, или работят в ем, Великобритания – и британските граждани, които работят и учат и живеят в страни от Европейския съюз. Всеки Божи ден получавам писма от румънски граждани, работещи в Великобритания, които ме питат какво ще стане с тях след Брекзит. В днешно време нещата стоят така. Когато един гражданин отиде в друга държава членка, за да учи, работи или за да пътува с цел туризъм. Той може е, да бъде прият в тази страна и неговите права, ако работи там, са същите като на местните работещи, включително права на отпуск по майчинство, на отпуск по болест и прочие. Брекзит ще се отрази на живота на милиони европейски граждани. Нека да споменам някои данни. Над 21 милиона туристи от страните от Европейския съюз, на 27-те други държави са посетили, посещават годишно Европе... Е, Великобритания 27 хиляди 27 хиляди работят там, 50 са командировани, 125 хиляди са студенти, 125 хиляди от 27 държави на членки търсят, търсят работа в Великобритания и Брекзит ще се отрази пряко върху всички тези хора, както и върху британците, живещи в Великобритания. И това ще се отрази на техния живот. Трябва да имаме предвид и непрякото въздействие върху живота на, техните, на членовете на техните семейства в Великобритания, както и в родните им държави те се сблъскват с огромни трудности. За първи път се сблъскваме с такава трудна ситуация и е, смятам, че успехът на преговорите ще зависи от доверието, което държавите членки имат към преговарящите. Е, от името на Европейския съюз. Не е сега момента за двустранни преговори. Трябва да се работи за общ капацитет на европейските институции да защитят европейските граждани. Очаквам с нетърпение изложенията на експертите. Благодаря ти, Рената. Комисията по конституционни въпроси ще играе важна роля в преговорите от името на Европейския парламент и Данита Хюбнер, председател на тази комисия, ще направи уводни коментари. Благодаря много. Искам и аз, като всички колеги до тук, да ви приветствам на тази дискусия. Според мен също е много важно парламентарните комисии да си сътрудничат възможно най-много по съобхватни въпроси в рамките на процеса на Брекзит, включително и правата на гражданите. Именно за това съм толкова благодарна на колегите от трите парламентарни комисии, за това, че отвориха вратите и за Комисията по конституционни въпроси. Ние отговаряме за процедурата по даване на съгласие на Европейския парламент, а и през последната година работим по много дебати а, за правата на европейските граждани. Наскоро чухме професор Ярош Магуро. А, от Европейския съд. Очакваме и вашите изявления на експертите, които са поканени тук. Това е много важно. Трябва да се обсъдят всички, целият спектър от предизвикателства, свързани с Брексит. Днешното ни заседание е особено важно, защото ще изслушаме и представители на гражданите, които са преко засегнати от случващото се. И това дава особена ценност на днешната ни среща. Нека да кажа няколко неща от гледна точка на перспективата на Комисията по конституционни въпроси върху темата. Защитата на, отдел, на правата на гражданите е много важен принцип за нас. Това е основен конституционен принцип на Европейския съюз. Именно за това защитата на правата на гражданите в рамките на процеса на Брексит – е един от основните приоритети. Начинът по който ще реагираме на, по този важен въпрос по време на преговорите ще се отрази на милиони граждани на Европейския съюз и тук искам да подчертая, че е изключително важно да вземем предвид и това и в процеса на, на еволюцията на конституционния ред на Европейския съюз. За това имаме огромна отговорност да намерим правилното решение. Знаем, че няма да е лесно. Гиферхов ще сигурно ще се спре също на тази тема. По-настоящем се намираме а, в момент, в който се концентрират толкова много различни по своя характер въпроси и момент, който е толкова безпредседентен, че е крайно необходимо да, работим, да изработим единна рамка и да има а, взаимно приложима защита и на правата на европейските граждани в Великобритания и на правата на британските граждани в Европейския съюз. Двете преговарящи страни трябва да се договорят за защитата на правата на гражданите. Според нас е важно още от самото начало ясно да се определи каква е конституционната и правна рамка, в която трябва да действаме, за да се разреши въпроса. И политическият процес на преговорите трябва да е много правилно формулиран от конституционна гледна точка. Затова ролята на Европейският парламент е особено важна. Също така трябва да имаме яснота къде са границите на политическото осмотрение, когато говорим за правата на гражданите в контекста на член 50. И трябва да имаме повече яснота за това има ли минимални изисквания за контакт, покритие и продължение на закрилата и е, възможна ли е реципрочност и където има оттегляне и там, където има бъдещи отношения. Така че да, въпросите са много. Има страшно много неща за обмислене, за обсъждане и за това в заключение ще кажа, че е много важно да се намери решение – и въздействието върху живота на тези хора, които са засегнати от тези мерки, е, е, ще е много важно за нас за в бъдеще. Работата няма да е лека и решенията ни ще имат исторически последици. Благодаря много, е, още от самото начало ги Ферховщад заяви, че правата на гражданите ще се договорят в първата глава на преговорите. И така, много се радвам, че мога да дам думата на, на основния представител на Европейския парламент в преговорите Ги Thank... Благодаря. Много се радвам, че съм тук. Благодаря на трите парламентарни комисии, че обединихме силите си, за да организираме това публично изслушване за правата на европейските граждани в Обединеното кралство и правата на гражданите на Обединеното кралство в Европейският съюз. Искам да говоря не за един, а всъщност три различни е, сценарии. Първо, гражданите на Обединеното кралство, които чувстват последиците от Брексит, тези, които живеят в Европейския съюз, но и е, също гражданите на Обединеното кралство, които живеят там, в страната си, но които искат да имат връзки с Европейския съюз. Така че не една, не две, а, три е, категории европейски граждани са засегнати от Брекзит, европейски граждани и граждани на Обединеното кралство. И когато казвам засегнати, имам предвид засегнати. Те са жертва на решението за Брекзит. И ако мога да кажа в скоби, това е защото се създаде вече почти от година една несигурност. Тази несигурност се усеща във всеки момент, в който общуваме с граждани от Обединеното кралство, които живеят в Европа и европейски граждани, които са в Обединеното кралство. Гражданите от Обединеното кралство се безпокоят, че ще загубят европейското си гражданство. Аз лично а, съм се срещал с а, много хора, кметове, е, обикновени хора и в Обединеното кралство, и в Европа, те ми описват личните си истории. Не става дума за една а, така циркулярна история, която се случва непрекъснато и а, с копипейсти разпространяваме. Не, получавам отделни писма, които ми е, разказват е, личната история на всеки един. И заключението в края на кращата е аз не знам какво да правя. Какъв ми е статута? Е, вярно ли е това, което чувам по радиото, по телевизията? Какво ще се случи? После, както каза Сесилия, над 100 петиции бяха подадени в парламента. Има една петиция, например, за един друг проблем. Отново връзка между гражданите на Обединеното кралство и Европейския съюз. Над 300 хиляди са подписите в тази петиция. Така че не става дума и само за отделни случаи. Напротив, огромен е броя на гражданите и обратното. От една страна има масирани казуси, от друга страна има напълно индивидуални. Хората просто се страхуват от това, което ще се случи. Казваме, 3 милиона европейски граждани живеят в Обеденото кралство, милиони 200 хиляди англичани живеят в Европейския съюз. За, за повечето от тях се създаде несигурност и тя е свързана с вече взетите решения. Голяма част от тези граждани са се заселили там, където живеят съвсем съзнателно, добросъвестно. И е сега целта и на двете страни и за гражданите на Европейския съюз, и за гражданите на Обединеното кралство, те да могат да продължат да упражняват правата си до животно. Ние парламента застъпваме тази теза. В такъв смисъл се е, намесихме и в формулировката на насоките за преговорите. Също ще има на 22 е, май на съвета по вътрешни въпроси ще бъдат прияти съответни решения. Ние исках, преговаряхме трите институции и всички позиции, мандати, насоки и директиви, излезли от е, тези институции, е, застъпват на най-преден план въпроса с правата на гражданите на Европейския съюз и на Обединеното кралство. Още от самото начало излязохме с една резолюция в парламента, буквално в деня, в който правителството на Обединеното кралство задейства член 50. Резолюцията ни бе прията на 5 април с огромно мнозинство. Проблема с правата на гражданите трябва да бъде решен удовлетворително. Доколко ще се случи това и как ще се случи това, ще е и определящо за даването на съгласие на съвета при подписване на окончателното споразумение. Ако въпроса с гражданските права от двете страни не се е решил удовлетворително, ние няма да дадем своето съгласие. Същото се съдържа и в насоките на Европейския съвет на 29 април бяха приетите от 27 ръководители на правителства и държави е, за рекордно късо време един наистина рекорд в съвета и ще се върна на тази тема след малко, мога да ви кажа, че в е, директивата, проекто директивата за преговорите, която ще бъде прият, предстои да бъде приета, правата на гражданите са формулирани като първия въпрос, който трябва да бъде разгледан и решен по време на преговорите. Това е позицията на трите европейски институции. Парламента е, участва в изготвянето на насоките. Също така участвахме и в изготвянето на директивите за преговорите. Вчера председателския съвет, включително председателите на съответните парламентарни комисии, заседава аз бях изпратил допълнителни е, предложения е, към съвета по общи въпроси и се надявам, че на 22 май, когато ще се приемат съответните директиви, те ще вземат решение по тези предложения. Освен това, преди да започна да говоря малко повече в подробности, къде се намираме в момента, парламентът ще е в състояние да направи две неща, които според мен са абсолютно необходими. Първо, да подготви ясна обща позиция за правата на гражданите. Не казвам, че незабавно трябва да излезем с резолюция на парламента, но политически е абсолютно необходимо да изготвим резолюция за правата на гражданите – е, съвместно нашите три парламентарни комисии и е, да я използваме в правилния момент, когато ще се наложи да упражним натиск върху преговарящите от комисията и от съвета. Ние трябва да наблюдаваме процеса на преговори и да упражняваме контрол, защото това е нашата основна роля. Отново в резолюция да повториме това, което се съдържа вече в насоките или това, което ще бъде е, застъпено в директивите за преговорите в съвета на 22 май. Няма смисъл да повтаряме тия неща. Ние трябва да излезем сега. Ние трябва да излезем с резолюция в момент, когато видим, че има примерно елемент на колебание от страна на Европейския съюз или от страна на е, Обединеното кралство да продължат нататъка и да приключат с въпроса на правата на гражданите. И тогава е от ключово значение ние да излезем с позиция позицията на нашите три парламентарни комисии, която ще изготвим и с председателския съвет. После ще решим кога е момента да увеличим натиска, кога е необходимо да окажем натиск върху преговорите, за да постигнем едно споразумение по въпроса за правата на гражданите. Във всички случаи, според мен, трябва да започнем след 8 юни преговорите с темата граждански, права на граждани, за да може тя да бъде решена възможно най-скоро. Може да, е решено, да се реши за седмици, може да се реши за месеци, но не знам. Въпросът е, че това трябва да бъде първия момент от преговорите. А, също така смятам, че можем, когато приключим с тази тема, да я оповестим, да оповестим решенията, за да а, приключиме с тази несигурност. А, защото, а, независимо, че нали, тук трябва да се базираме на разпоредбите на член 50, е, не е невъзможно да започнем с темата права на граждани, да приключим, да оповестим какво е решено по тази тема и е, тогава вече по стандартните процедури да я оформим като първи раздел на споразумението за изтегляне на Обединеното кралство. М така е, смятам и се надявам, че можем да започнем и че можем да постигнем съгласие да започнем така в седмиците след 8 юни. И да приключим с тази тема след това. И не само да приключим, но и да оповестим, да изнесем в публичното пространство резултата, за да се прекрати тази несигурност от последните няколко месеца относно е, правата на гражданите. После вече ще минеме по стандартните формални процедури, за да може това вече договорено споразумение да влезе като първи раздел в общото споразумение за изтегляне. После, а, за парламента, за парламентарните комисии е, е, е важно да се каже, че нашето намерение е да оценим не само въпроса с правата на гражданите, а и да поемем своята отговорност да решим дали е постигнато достатъчно, достатъчно за да се мине от, първия фаза, от първата фаза на преговорите в втората. Знаете, че преговорите се разделят на две фази или две, е, два етапа. Е, Първият етап е споразумението за излизане, като там започваме с правата на гражданите. И е, после парламента зае ясна позиция, че във втората фаза или втория етап – за бъдещите взаимоотношения между Обединеното кралство и Европейския парламент, ще можем да започнем този втори етап, единствено ако има удовлетворителен резултат от първия етап. Тоест, преди Европейският съвет да направи оценка за това дали е направен достатъчен напредък, парламента трябва да направи тази оценка преди съвет. И ключов компонент на тази оценка е как, какво, как се е решил въпроса с правата на европейските граждани. Постигнато ли е споразумение? За мен това е първият компонент от оценката. Ако е, ние когато ние като парламент даваме оценка за това дали е постигнат достатъчен напредък, за да се премине към втора фаза на преговорите. И сега, господин Мораес, ако ми позволите, нека да коментирам малко директивата за, директивите за преговорите, които ще бъдат приети на съвета по общи въпроси на 22 май. Защо е важна темата? Защото сега ще говоря за какво става дума. Там в подробности ще се разработи какво ще сложи на масата Европейския съюз, на масата за преговорите. Политическите групи вече са разгледали проект от текста на, тази, на тези директиви. Изпратихме писмо до съвета по общи въпроси. И сега в тези директиви се е, първо се определя кого искаме да защитим, като става дума не само за економически активното население, но и всички граждани, които работят или живеят в момента в Обединеното кралство. Те всички трябва да бъдат защитени. Също така казваме, че искаме да защитим и тези, които са живяли и работили там в миналото. Значи не само хората, които живеят сега там, а и тези, които са живели в миналото. Трето, евро... ние, Европейския съюз, казваме, че е, гражданите, които са работили и живели там преди, из... излиз... датата на излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз – всички техни права трябва да бъдат защитени. Значи, а, датата е датата, в която Обединеното кралство а, излиза от Европейския съюз, защото тръгнаха слухове, че може би датата е датата на задействане на член 50 и нищо такова. И накрая членовете на семействата. Ту, значи това са хората и членовете и техните членове на семейство. Значи става дума за правата, правата, които трябва да са защитени. Тези права не бива да бъдат а, ограничени, включително не би трябвало да се ограничават правото за пребиваване, право за образование, право до медицинско обслужване, право до достъп до, до, до трудовия пазар. Признаването на дипломи, на сертификати, на квалификации, всичко това трябва да се гарантира. <clears throat> Мога да продължа цял след обед, но това не е целта на нашето занимание. Възможните комбинации са неограничени. Господин Берне преди няколко дена в една своя реч пред Европейския университет за ситуацията на Европейския съюз направи, даде някои практически примери. Списъкът е много дълъг, аз няма да се спирам на всичко, но е ясно следното, че трябва да знаем какви права ще бъдат защитени, кой ще бъде защитен и как трябва да бъдат защитени тези хора и права. Тоест правното, правната защита и правоприлагането, това също трябва да бъде осветлено. Нашето становище може да почива на европейското право и на юрисдикцията на Европейския съд. Това са двата стълба. И накрая. Що се отнася до Европейското економическо пространство, Европейска Обединеното кралство ще бъде обвързано с прецедентното право Що се отнася до бъдещото тълкуване на правата на европейските граждани в Обединеното кралство? Така че Обединеното кралство не може да, да каже, в, че в някакъв момент ще се отдели от тази юрисдикция. И последният елемент. Британските граждани, които живеят в Европейския съюз. Ще има реципрочно третиране за британските граждани. Правата на британски граждани, които живеят, са живели, работят или са работили в 27-те държави членки, ще имат във всички перспективи права, които ще бъдат взети предвид. Вие знаете, господин Морайс, ние изпратихме изменение за реципрочността. Реципрочността като основен принцип в преговорите. И още един елемент искам да добавя, а именно ситуацията на онези британски граждани, които живеят в Обединеното кралство и до сега са имали европейско гражданство и не искат да загубят правата, които са свързани с европейското гражданство. Това не е лесно, защото от правна гледна точка защитата на настоящите права изглежда невъзможно. Могат да се променят договорите, естествено, но апетитите за това не са големи. Но какво може да се направи? може да се създаде специално гражданство за, за британци. Защото европейското гражданство зависи от, и, зависи от националното гражданство. То е просто допълнително гражданство и дава допълнителни права на европейците. Но това, което може да направим, е нещо, което е заложено в член 27. Поглеждам господин Корбан дали не правя грешка. Да, значи може да направим като част от бъдещия договор възможността за британските граждани, които са загубили европейското си гражданство, да им предложим, значи, определени предимства. Името няма значение, дали ще ги наречем предимства или допълнителни права. Но това ще, тук ще се включват правото за установяване, участие в или за иницииране на европейска инициатива или подаване на петиции или е, желание и възможност за защита или участие в европейските избори. една от възможностите е да има национален списък за кандидати, за европейски кандидати. Значи, какво направихме до сега, господин Морайс? На базата на параграф 27 от резолюцията за Брексит искаме да помолим за една една, един концептуален документ от госпожа Юрова и Журова и от съвета. Документ, в който се осветляват възможностите за това какво може да се направи, за да се защитят правата на европейските граждани. Какво може да направим ние като Европейски съюз, за да запазим правата на британските граждани в Европейския съюз. Така че този елемент присъства във всички идеи. Той е част от първата глава, която трябва да обсъждаме при преговорите. Извинявайте, че говорих прекалено дълго, но исках да ви представя картината, докъде сме стигнали в подготовката на преговорите. Така че, може би, това беше именно правилният момент, подходящият момент да говоря малко по-дълго, шанс, който не винаги получавам в пленарната зала. Thank you very much. And I would now like to warmly welcome... А сега искам да приветствам нашите експерти, нашите гости и някои от, от петентите, т.е. заявителите. Ако имаме и време, ще може да отговорим на някои въпроси. И така, най-напред ще чуем Ан Лордонски, която е основател на групата 3 милиона. Това е група, която защитава 3 милиона европейски граждани, живеещи в Обединеното кралство. Госпожо Донски, имате думата. Дами и господа, уважаеми депутати, представители на Европейската комисия, искам да ви благодаря, че ни позволявате да говорим пред вас за правата на повече от 3 милиона европейски граждани, които живеят в, в Обединеното кралство. Знаем какво се случи след референдума. След референдума има много сигнали от европейски граждани, които срещат трудности. Например, да отворят сметка в банка, хора, които не могат да получат работа. това са все дискриминация, случай на дискриминация на базата на националност. Това се случва. И то се случва, защото няма яснота и гаранция за нашите права и за това как ще продължат те да бъдат защитавани до април 2019 година. Освен това, процесът за регистрация е много неподходящ. Проблемите в Обединеното кралство са исторически, защото Обединеното кралство нямаше изискване да регистрира европейски граждани. И сега се получава, че има хиляди хора, които искат да се регистрират, но Вътрешното министерство нищо не прави. Хората биват посъветвани да се регистрират за... в интернет за получаване на съобщение. Ние направихме изследване, запитване и се оказва, че системата не работи. Вижда се, че Обединеното кралство просто прилага една много неподходяща процедура за отдаване на постоянно местожителство. Освен това, казва се, че госпожа Мей е казала, че от днес утре статуса на европейските граждани може да се промени и те могат да получат статуса на граждани от трети страни. Не мога да подчертая достатъчно колко несигурни се чувстваме, колко несигурни се чувстваме по отношение на правото си да се трудим, да се образоваме. Това са все едни такива невидими не, не права, които проистичат от правото на местожителство. Тези права са в риск, те трябва да бъдат запазени и гарантирани в дългосрочна перспектива и това трябва да се случи колкото се може по-бързо. Така че, защо, за какво сме загрижени? Европейските граждани, които живеят в Обединеното кралство, трябва да могат да се регистрират, но това изискване никога не е било изискване към тях. Това е защото Обединеното кралство тълкува по този начин е общностното законодателство. Вследствие на преговорите за Брексит, европейските граждани могат да станат субекти на законодателството за иммиграция, т.е. от тук може да проистъкат големи разходи и загуби на права. Какво искаме най-напред? Тези невидими права на европейските граждани трябва да бъдат защитени. Ние смятаме, че е много важно да се почетае, че, еди, че принципа трябва да се приложи, нищо да не се споразумява, докато не се споразумеят и решат всички нерешени въпроси. Тоест, хората в Обединеното кралство трябва да могат да живеят един нормален живот – обстоятелствата са много специални. В тези обстоятелства е, се, в тези обстоятелства са засегнати над 5 милиона хора, включително и британци, които живеят в европейските държави. Ние искаме тези невидими права да станат част при преговорите. Апелираме към Европейския парламент да подкрепи тези права чрез специална резолюция. Освен това, искаме специално споразумение, което да постановява, че живота на хората е приоритет. Затова искаме да помолим съвета да се промени директивата за преговорите и да има достатъчна гъвкавост при решаването на проблемите на гражданите. Ние не сме залог за преговорите. Ние смятаме, че споразумението, кое, че може да се постигне споразумение, което гарантира всички човешки права, но основаваме се на срещата с господин Пърния и с господин Таяни. Това ни дава надежда. На следващо място, що се отнася до нашите права? Сложността на процесът е от вид на кавков сътворен кръг. Много молби са отхвърлени, което хвърля много от хората, които подават тези молби в отчаяние. Това са все молби за постоянно пребиваване. Ето защо ние желаем да помолим за един регистрационен процес, който да ни позволи да ползваме нашите права. Този процес трябва да е честен, бърз, безплатен и много прост. Освен това, остава си въпроса за застраховането. Има много хора, които биха могли да останат без медицинска застраховка и това е дискриминационно спрямо европейските граждани. Тук се включват най-различни групи от граждани, като самонайти лица, хора, които се грижат за други хора, пенсионери и студенти. Има определени изисквания, които се налагат от британска страна, изисквания, които понякога неволно биват нарушавани от хората. На следващо място – минимален доход. Това изискване също е дискриминационно за хората, които работят на минимална заплата или работят на час, или хора, които работят на нулеви, на, на на договор с нулева ставка работно време. Това е в противовес, това изискване е в противовес на член 7 алинея 1 от директивата за гражданите. Това е изискване, което също не се знае от широката общественост. Освен това, хората с увреждания, техните потребности също не са покрити от британското законодателство. Тези хора също не могат да упражняват своите права. Европейски граждани, които са живели поне до 5 години до датата на оттегляне на, европейско, на, на Обединеното кралство няма да могат да имат статус на постоянно пребиваващи в Обединеното кралство след това. Освен това, има хора, които са родени в Обединеното кралство и са напуснали Обединеното кралство за около две години. Те също губят своето гражданство в Обединеното кралство. След оттеглянето на Обединеното кралство, британски граждани, живеещи в, европейск... в европейските държави, могат да загубят своите права, включително и правото за мобилност. Ето, например, в момента европейски гражданин, който живее в Обединеното кралство, се ползва с определен статут след Брексита, а неговия статус ще бъде по променен и таксите за университет за този европейски студент ще бъдат много, много по-високи. Това естествено е само върха на айсберга. Въпросът е какво ще се случи с хората, които които ще загубят правата си вследствие на регистрационния процес. процента на откази на молби за британско гражданство е над 30%. Това е отчаяващо за много хора. Ние признаваме, че Европейския съюз не може да промени статута, който се изисква е, за, от британска страна, именно непрекъснато е, местожителство в страната поне от 5 години. Това е ясно, но смятаме, че има възможност за решение. Най-напред трябва да се промени регистрационния процес. На следващо място трябва да има ясни изисквания за постоянно местожителство и на следващо място гаран, гарантиране на невидимите права и то в дългосрочна перспектива. Трябва да се включат в този процес всички организации от гражданското общество. Нашата организация работи в тясно сътрудничество с много такова. такова. Ние смятаме, че всички организации представят интересите на хората и смятаме, че такива организации като нашата организация трябва да бъдат въвлечени във всички фази на взимане на решения при преговорите. Искам също така да подчертая, че Европейския парламент и комисията бяха много интензивно въвлечени в намиране на решението на нашите проблеми. Благодаря им за това. Thank you very much and thank you for your work under sometimes under много ви благодаря за положения труд. Е, действително, вие работите в доста тежки условия. Това въжи за работата на много активисти. Ян Дорфъл е, е, е британец, 10, години е неговият опит в областта на правата, свързани с гражданството. Благодаря ви много, дами и господа, членове на Европейския парламент, господа а, председатели. Много ви благодаря за тази покана. Благодаря на комисията а, Либе, на комисията по заетост, на комисията по петиции за това, че имам възможност да се изкажа тук днес. Аз съм наполовина немец, наполовина англичанин и всеки един език, който говоря, е език, който говоря с акцент. Така че за мен Европа съвсем не е теоретична идея. Врагът е ясен. Врагът е Тереза Мей. Но, Велико... но Европейския съюз е моят А, моята... А, моите а, е, а, е, е, родители, приемните ми родители ме пътуваха за да са тук днес. Ще говоря за правата на гражданите на Европейския съюз в Великобритания. Виждате е, е, слайда. Това са все въпроси, които вече бяха е, повдигнати. Ще говоря е, за дилемата за кандидатстване за британско членство, за британско гражданство и какво може да се случи с е, онези, чието е, членове на семейството възнамеряват да подадат такива кандидатури. И още нещо, това, което каза господин Ферховщад, защо Европейския съд трябва да продължи да действа активно, тъй като а, Великобритания а, има своите ангажименти, които са свързани с приложението на европейското право. Предприемат се мерки за ограничаване на правата на лицата, на които могат да бъдат дадени а, права на като пребиваващи е, европейски граждани. Няма да повтарям изписаното на екрана, виждате го, но е много важно правата да продължат за бъдеще и да бъдат прилагани от Съда на Европейския съюз. На следващия слайд ще видите някои елементи, които вече бяха споменати от НЛО. Първо, Формулярите са изключително тежки за попълване и те са задължителни. 85 страници е формуляра. По-малък е този, който е в интернет, но се изисква изрично да се запишат всички излизания от Великобритания от, от, от последните години пребиваване в е, е, Великобритания това е невъзможно. За някои хора това означава 25 години. Невъзможно е да се пази такава информация. Една малка грешка означава отказ. има такъв случай с жена, която не е могла да предаде паспорта си за кандидатурата, тъй като е имала нужда от този паспорт, за да пътува и а, е, след това е получила отказ, но след а, е, като е уведомила медиите, е получила а, е, гражданство. Деца, родени в Великобритания а, на родители от а, Европейския съюз, а, се предполага да са британски граждани, но ето наскоро беше отказано дори правото на тези деца да имат карти за постоянно пребиваване. Така че е много важно дали тези хора са получили права. Още нещо, допълнителна информация се иска. Е, е вместо да се поиска допълнителна информация, просто е, се дава отказ. И хората трябва да кандидатстват отново или пък да обжалват. Е, за обжалване на, от страна на граждани на Европейския съюз – по-настоящем времето за изчакване е 23, 33 седмици, а за неевропейски граждани е още по-дълго. Да не говорим за други членове на семейството, за членовете на разширеното семейство. Ще навляза в малко повече подробности след малко но става дума за група на е, е, онази група хора, които не са пряко защитени от директивата за свободно придвижване. Още нещо. Е, европейските граждани, които получат британско гражданство, губят европейските си права. Въпреки, че са изпълнили, упражнили правата си по договора. граждани на Великобритания могат да упражняват правата си в чужбина, но не получават пълни е, европей... но, но на европейските граждани не се дават пълни права. Преди 2012 година Великобритания разглеждаше двойните граждани като граждани. След това се появи е, случая Макарти, много неприятен случай, един гражданин на Великобритания, който имаше ирландско гражданство, който обаче никога не е, е която е, жена не е упражнява правата си по договорите и вече с новото решение не се дават изобщо правата на европейски граждани и така, регламент 2016 казва, че член гражданин на Европейското економическо пространство е гражданин на това пространство, който обаче няма и британски паспорт. И така, да кажем, може да има ситуация, в която една възрастна, в, която, в която бабата, живееща в Колумбия, няма да може да дойде на гости, тъй като ам, няма. Ам, а, ако нейната дъщеря а, а, вече я няма. А, и така, а, тук е много важен въпрос да не се разделят семействата. Ако сте френски гражданин, с, френска гражданка с колумбийски а, със съпруг колумбиец, добият е, е, евро... Е, британско гражданство, тогава вашият съпруг става нелегален и, и след това, за да спечели той гражданство, трябва вие да можете да изкарате 18 600 лири годишно, за да ви се позволи да, за да му се позволи да, да бъде пребиваващ. И това е решение, което беше потвърдено от Върховния съд. Директивата от 2004 година, номер 38, децата могат да се присъединят към вас, ако са под 21 година. Това беше до тук. Също други лица, които зависят от вас или от вашия съпруг или съпруга, могат да се присъединят към вас ако са зависими от вас и са над 21 години. Цялата тази информация ще бъде на разположение и незабавно след заседанието, казва председателят, така че ще имате е, това пред себе си. Е, не се стресирайте да си записвате всичко. Ораторът продължава. И така, мерките са наистина изключително строги. И за най- и дори за хора, които е, имат нужда от грижа, е, е, трябва да има специални разрешения е, и трябва да се докаже, че в страната им на происход такава грижа няма. И да кажем, говорим за страни, където няма система на здравеопазване или където тази система е по-скъпа. На практика се а, затварят вратите пред възможностите някой да доведе роднините си. Британски граждани обжалват това решение пред съда, но нямам съмнение, и то по член 8, правото на семейен живот, но а, аз няма да се очудя да, да бъде отхвърлена жалбата им. Гражданите трябва да улеснят навлизането и биваването на други е, членове, включително зависими от тях лица и постоянни партньори. Друг е, област, в която мерките са наистина драконови, са а, а, е, случаите свързани с делото Сърендър Синг, това са британски граждани, великобритански граждани имат определени права. Те са граждани на Великобритания, отишли са във Франция, работили са там, след това са се върнали в Великобритания преди 25 години. Европейския съд заяви на британското правителство, това са граждани по европейско право и британците са се противопоставили. Е, казали са, но тях ги третирате по-добре и е, съдът е отговорил ми, вие можете да ги третирате не по-малко добре. Изборът е ваш. Но ето, виждате регламент е, от 2016 година и какво се случва в Великобритания, още повече се затягат правилата. Има различни разпоредби за, за европейски граждани. Вместо да се третират те по един и същи начин, британците, работили в чужбина, не се разглеждат като френ... френските граждани, е, работещи в Великобритания. Техните права се разглеждат като права, които могат да се загубят. И може да се каже, вие сте в момента разглеждани само като чисто британски граждани. Също така се казва, че пребиваването трябва да бъде действително вземайки предвид другите права на, за зависимите лица, да кажем, ако един британски гражданин отива в Ирландия, работи 3 месеца и се върне и каже, аз вече съм европейски граждани, британското правителство казва, не е вярно, ние щом кажем, че не сте европейски граждани, значи не ще. Да не говорим за текст, теста за постоянно пребиваване. Тоест, целият ли, живот, целият ли ваш живот се е прехвърля там? Еми, може да се окаже, че аз имам зависими деца, част от семейството е в Ирландия, а, обаче част, а, е, едно дете е останало, да кажем, с някой в Англия, защото там е училището. И тогава правителството казва ми, много съжаляваме, обаче не се е преместило цялото семейство ако Ам, също така, когато на, нещо не се прилага към ваша роднината, то не се прилага и към вас. Нещо, което всъщност подкопава европейското право. а пък Европейският съд а, говори само за това дали или не, съответното лице е граждан, гражданин и това значи ли, че има права на граждани на Европейския съюз. И така, правят се големи разграничения между британските граждани и а, а, тези, които имат европейски права. И по приложението по Саринда Синг е, има препращане на случая към съда на Европейския съд и също има зададен въпрос за тълкование. британското правителство със сигурност ще излезе с допълнителни ограничения по тези права. Благодаря ви много. Извинявам се, че се изказах по-дълго от предвиденото ми. Thank you very much. The next speaker... Благодаря. Сега даваме думата на професор Джефри от университета в Единбург. Заповядайте, с удоволствие ви давам думата. Благодаря. Благодаря за възможността да се изкажа днес пред вашата аудитория. Искам да говоря за Еразъм Плюс. Програмата за мобилност на студентите на Европейския съюз, финансирано с европейски средства. Сега, тази година празнуваме 300-та 300 годишнина на тази програма. Ще говоря за нашият опит в университета в Единбург, но и по принцип. И искам да започна с така един парадокс сега обсъждаме е, възможността Обединеното кралство да излезе от програмата Еразъм, точно когато честваме 30 годишната на програма, която бе създадена от граждани на Обединеното кралство. Е, е Хауъл Кери Джонс. Той е бил един от първите попълнения в Европейската комисия през 1973 година. Отговарял за образование и обучение и е започнал една пилотна програма, която през 1976 година става програмата Еразъм. Затова исках да отдам дължимето на нашия съгражданин Хавел Тери Джонс – за неговото постоянство и упоритост за въвеждане на тази програма. Това, което той си е дал сметка е, че университетите, научните институции цъфтят на базата на това, че се възползват от знанията и опита когато а, съответните а, е, работещи в тази сфера имат възможност свободно да пътуват и да обменят знания. Това се случва и с университета в Единбург и всички университети в Обединеното кралство. Програмата Еразъм подхранва тази възможност за обмен и носи ползи за цялото общество, не само за университетите. И да подложиме тази програма на риск е проблем не само за университетите и студентите, но и за цялото ни общество. И за съжаление ще се върна на темата по-късно. Мнозина споделят а, това мнение. Нека да ви дам сега малко цифри. До 2020 година 5,5 милиона студенти ще са се възползвали от програмата Erasmus. Еразъм. Около 16 000 е, студенти от Обединеното кралство осъществяват обмен е, излизайки от Обединеното кралство и около 20 000 идват в е, нашата страна. Не трябва да забравяме също, че по програмата Еразъм има възможност да се придвижват и европейски и преподаватели от европейски университети, което е, подкрепя и други видове академични дейности – в нашия университет. В последните 30 години около 12 000 студенти са се възползвали от програмата Еразъм и доста по-голям брой са дошли в нашия университет. Ние всъщност приемаме най-голям брой студенти от университетите в Обединеното кралство. Имаме 350 споразумения за обмен по Еразъм, включително и е, извън е, границите на Европейския съюз. 99 са такива програми за обмен. И един съществен процент от общото финансиране за Обединеното кралство отива именно по тези програми. Тоест, Еразъм е най-съществената програма за международна мобилност и университетски обмен в Обединеното кралство за нашия университет, но и за всеки друг. Какви са ползите? Всички университети в Обединеното кралство направиха една оценка на въздействието на Еразъм миналата година, от която се видя, че е, студентите постигат по-добри резултати, също така имат по-добри шансове за получаване на работа и получават по-добри заплати. Що се отнася до университета в Единбург, 71% над 450 души са отговорили, че са получили знания и умения по време на програмата Разъм, които не биха получили докато учат в Обединеното кралство. 81% смятат, че са разбрали по-добре чуждите култури Голяма част от тях смятат, че ще имат по-добра възможност за заето с 88%, сега са готови да работят в международен контекст. Много, много значителни цифри. И като си представите, че 5,5 милиона студенти са се възползвали от тази програма, ползата за обществото е практически огромна. Не знам как може да се изчислят тези неща, но се оценява, че е, така програмата Разъм също така е допринесла и зараждането на около 1 милион бебета. А, нека сега да ви е, цитирам и някои е, думи на наши студенти. Фантастично! Окоръжавам всеки да направи същото. Много добри стипендии, много достъпна за всички програма. Подчертавам достъпна, защото има и допълнително финансиране за хора, за студенти с по... които идват от семейства с по-малки доходи. Второ, да отида зад граница за поеразъм беше най-прекрасната възможност за мен. Живях независимо, пътувах в Европа, срещнах се с много приятели от света и продължих е, възможностите си за образование по изключителен начин. Освен това, подобрявам възможността си да заема работа, защото вече имам възможност да докажа, че имам опит от престой в чужбина. А, сега знаете колко шокираща е възможността на гражданите на Обединеното кралство да ползват чужди езици, така че това безспорно е полза. Нека, е, друг е, студент казва, моля, не съсипвайте тази възможност за студентите, за младите хора да получат е, своето бъдеще е, в Европа. So what next? Um, how do we... И какво се случва от тук нататък? Как е, да запазим максимално ползите на тази програма? Амбициите за нас става дума за университета от Единбург, пък и не само той, е, е да осигурим възможност така, програмата Еразъм да е ключов елемент от преговорите за Брекзит. Министър-председателят на Обеденото кралство излезе с 12-те си точки в, за програмата за преговори и каза, ние искаме да бъдем магнит за международния талант. Да, студентите са международния талант. И тя каза, може би някои конкретни европейски програми бихме били склонни да участваме и ако ще го направим, ще имаме и съответния, ще направим съответния принос. Добре, и сме готови да сътрудничим с европейските си партньори по инициативи за научни изследвания. Значи талант, плащане за участие в програми и е, съсредоточаване върху научно-изследователски програми. Значи става дума по-скоро за европейските научно-изследователски програми, а не се цитира конкретно Еразъм. Затова искаме Еразъм да бъде изваден като приоритет в преговорите. А, сега, тук ще кажете, ема вие си е, избирате само най-хубавите неща от а, е, тортата. А, не сте готови да приемете всичко от, а, е, като последица от излизането. Не смятам, че ние подхождаме избирателно. А, участието в Еразъм не е полза само за нас. То е от а, взаимна полза за цяла Европа независимо дали става дума за студентите от Европа или за тези от Обединеното кралство. И смятам, че всички биха подкрепили възможността ние да останем пълноправни участници в програмата Еразъм. Ние всички сме наясно. Добре е да има движение и на хора, и на идеи – после нека не забравяме английският език. Аз лично ще се разгранича от мнението на председателя на Европейската комисия, който твърдеше, че значението на английския намалява. Аз смятам, че търсенето в цяла Европа, желанието на цяла Европа да дойдат студенти и да учат в Обединеното кралство, за да подобрат и е, езика си, е огромно. Така че ние не действаме избирателно. После, ако това не се случи, какви са вариантите? Примерно Швейцария дава един модел, една паралелна система, която може да се прилага като национална система в Обединеното кралство или евентуално в е, Шотландия, където си има своите специфичности в Шотландия сега ректорите на, юни... на университетите, студентите и преподавателите излязоха с манифест за мобилността на таланта. Тоест, можем, можем да търсим варианти, но няма да е толкова добър друг, всеки друг вариант. Еразъм е и признато име, а, що се отнася до финансиране, сигурно след Брекзит ще има достатъчно много претендиращи за бюджета на Обединеното кралство за средства, които са изгубени от Европейския съюз, например фермерите и така нататък. А накрая а ако изгубиме и тази възможност, ще остане възможността всеки един отделен университет да подкрепя отделно международната мобилност. Ние лично ще го направим. Ние гарантирахме на студентите, които искат да поступят в нашия университет през 2018 в програми, където има задължително семестър по еразъм, им гарантирахме, че ще им покрием разходите, ако нямаме възможност да бъдем част от програмата Еразъм. Ако всеки е готов обаче да направи това, положението няма да бъде никак удовлетворително. Много по-малко хора ще идват, много голямо неравнопоставеност ще се получи за университетите и за студентите. Особено за студенти от не толкова заможни семейства. За тях е, определено ще има загуби на възможности. Та, има, има други варианти, но университетите в Обединеното кралство обединено считат, че пълно участие в програмата Еразъм трябва да бъде ключов приоритет. Благодаря. Is... Сега давам думата на госпожа Джулионсо Кол. Тя е директор отдел в Прайс Water Купа в а, Лондон, а също така и е член на съвещателната група на кмета на Лондон за Брексит. Заповядайте. Благодаря. Аз Работя в Прайсвота е, Купрехаус и е, както казахте, участвам в консултативната група по Брексит на кметство Лондон. <clears throat> Много благодаря за възможността да споделя своя опит с вас. Много е важно европейските депутати да останат в тесен диалог е, по тази тема, защото това е много важно за бизнеса. И така, аз ръководя една мрежа от 1600 експерта в 171 страни. Това е мрежа за иммиграция. Миналата година през март аз се присъединих към екипа на ПВС за иммиграцията. Аз можах да разбера всички предизвикателства пред бизнеса, свързани с Брексита. имам впечатление от мултинационалните компании до съвсем малките предприятия и имам представа с предизвикателствата и проблемите, с които се сблъскват във връзка с Брексит. И така бизнесите много се опитаха да, да разберат какви ще са проблемите, да анализират въздействието за Брексита върху тяхната система. Много предприятия се опитаха да идентифицират а, своите европейски сътрудници и работници, защото те нямаха информация за това. Това е в резултат на факта, че всъщност бизнесите искат да продължат своята работа както преди. Факта за задействане на член 50 даде възможности и повод на предприятията да подкрепят своите служители, така че те да могат да разберат какво трябва да се направи. Ние предложихме също голяма подкрепа на нашите клиенти. Европейските граждани не трябваше да се регистрират в Обединеното кралство. Въпреки това, много от тези граждани подадоха молби за регистрация. Някои от работодателите подкрепиха своите сътрудници. Предприятията подкреп... подкрепяха своите работници по най-различни начини. Обратната връзка, която получихме, беше много положителна защото се оказва, че европейците много, биват много високо оценени като работна сила. <clears throat> Тази година ние публикувахме статистика за влиянието на европейската за, на, публикувахме доклад за влиянието на европейците върху британската економика. Надявам се този доклад да помогне при преговорите. Той е на лице и разкрива подробности за лондонската област, за структурата на работния пазар за периода 2005-2015 година. Оказва се, че всеки работник мигрант допринася за 46 000 лири в брутна добавена стойност. И това само за Лондон. Това означава, че 83 милиарда на година е приносът на мигрантската работна сила за бюджета към, на Лондон. И това се отнася за всички сектори. Днес мога да говоря за секторите на строителството, на финансите и на здравната служба. Има около 300 000 работници, които са заети в строителния сектор в Лондон. Половината от е, тези, които са лондончани, са родени в областта, една пета от тях ще се пенсионира в близките 5 години. Секторът се развива много бързо. Това означава, че ще има недостиг на работна сила. Оказва се, че ще има недостиг на квалифицирана работна сила от 230 хиляди човека за следващите 5 години. Финансовият сектор, той допринася за една шеста от економиката на Лондон. В тази индустрия са взети 1,1 милион хора, от тях 293 е хиляди работят в Лондон. 15% от тях са, идват от Европейския съюз. Е, виждате, че много от хората, работещи в финансовата индустрия, са загрижени за нейното бъдеще. Добри професионалисти се привличат навсякъде, не само в Обединеното кралство, но навсякъде по света. Стремната служба заема 1,2 милиона работника в Англия, с 175 хиляди от тях работят в Лондон. 12% от всички работещи в здравния сектор идват от Европейския съюз. Тази цифра се увеличава за Лондон до 25%. Докторите от Европейския съюз са 13% от всички доктори. Нещо още много интересно е, че 69% от всички управителни съвети, които са взети в здравната служба, търсят работници и служители от Европа. Тоест, вижда се, че всички мигранти имат голямо влияние върху економическия растеж за, евро... за... на Обединеното кралство. Надявам се правата на британците в Европейския съюз и правата на европейците в Обединеното кралство ще са приоритет при преговорите. Това е важно за гражданите и за бизнеса. Бизнесът приветства идеята да има период на приложение, така че да няма промяна в правата в бъдеще. От перспектива на европейските граждани в Обединеното кралство. Надявам се об... правителството на Великобритания да запази техните права, да се продължи диалогът е много важно. Съгласна съм с Мишел Перние, че трябва да се постигне едно реципрочно споразумение, което да почива на здравия разум. Благодаря. Thank you. And we will conclude this panel with Mr. Jonathan Portis. Следващият участник е господин Джонатан Портис, професор по економика и публична политика в Кингс Колледж, Лондон. Добър ден, благодаря за поканата. Много от нещата, които бяха покрити, беше, бяха покрити от предходните оратори. И този въпрос включва множество въпроси за гражданите, включително и по-широки въпроси, и психологически, и економически. Колегата Ами, Юлия също повдигна много от тези въпроси и мисля, че е добре да говоря от една друга перспектива, от гледна точка на публичната политика и се обръщам не само към членовете на Европейския парламент, но и към Европейската комисия, към правителството на държавите членки, и към правителството на Великобритания. Крайно време е всички страни по тези преговори да направят всичко възможно да разрешат тази ситуация. Първият слайд вече бе покрит. Това са данни, които можете да разгледате, когато имате повече време. Сега ще говоря за е, настоящото положение. Намираме се в доста неприятен момент и този, тази ситуация всъщност беше предвидима и беше предвидена. И аз я предвидих, и много други я предвидиха. Всички, които твърдяха, че европейските граждани, живеещи в Великобритания, няма от какво да се безпокоят. Ето, за съжаление се оказа, че това не е съвсем така. Имаше и административни трудности, свързани с правата на гражданите, които бяха очертани съвсем коректно тук. Има и доста правни сложности, включително нези, свързани с семейното право и змените права. Правата на членовете на семейството но не само, че Великобритания и държавите членки не са направили е, възможното да разрешат този проблем, а, те даже отказват да го направят. Не се правят нито декларации на високо равнище. Председателят, моля ви, говорете малко по-бавно за онези, които слушат превода може би е вярно, че всички говорят английски, но все пак. 27 държави членки на Европейския съюз, за съжаление, въпреки че разбирам основанията им, не излязоха с декларация на високо политическо равнище по въпроса. Този отказ от ангажимент от страна на 27-те даде възможност и на правителството на Великобритания да се откаже да действа по темата. Това всъщност беше отлично извинение за тях, защото съвсем не си им се занимаваше с доста сложните възникващи ситуации. Да не говорим за онези европейски граждани, които са се опитали да регистрират своето право на постоянно пребиваване и начинът по който те бяха третирани много влуши атмосферата. И е ясно, че има вече твърде малка вяра в, в, у европейските граждани ам, в Великобритания и към комисията, и към Европейския съюз като цяло, и към властите в Великобритания. Насоките, които договаря комисията, стига те да бъдат приети, са, пре... са добра крачка напред. Те дават конкретни предложения. Разбира се, те трябва да навлязат в допълнителни подробности, но като цяло в най-широк смисъл се гарантират правата на европейските граждани в Великобритания. Важно е да се подчертае, че предложението на комисията е точно това, което ам, компанията, кампанията за напускане на Европейския съюз бе, включително и Борис Джонсън, обеща на гражданите на Великобритания преди референдума. Междувременно обаче позицията на Великобритания остава неясна на този етап. Правителството твърди, че иска да гарантира реципрочност, но същевременно има неяснота за това кога трябва да е крайния срок, кога трябва да бъдат кои трябва да бъдат лимитиращите дати и достъпа до здравеопазване в реципрочен смисъл и няма допълнителни механизми за правоприлагане, които да бъдат въведени във вътрешното право след оттеглянето на споразумението. И така, къде се намираме? Предложението на 27-те е добра начална точка – но трябва да се вземат предвид е, е, исканията на Великобритания в две области. Първо, гражданите на права е, на е, на Европейската економическа общност по-настояще имат по-настоящем имат повече права, отколкото британските граждани, що се отнася до брака и би било много трудно на британското правителство да обясни е, защо е, това продължава да е така пред своите граждани, които остават ощетени. Трябва да се има предвид, е, че гражданите на Великобритания, е, че правителството на Великобритания се безпокои от тази тема. Второ, вземайки предвид продължаващата юрисдикция на Европейския съд върху Великобритания, реш... желанието на 27 държави, вземайки предвид поведението на Великобритания, да има такъв надзор е напълно разбираема, но е необходимо Великобритания да полага, да предлага специални условия за определен брой граждани от тук нататък и то за, може би, няколко поколения, не ми изглежда разумен. Ето какво е моето предложение. Първо, след като започнат преговорите на 8 юни, да се излезе със съвместна политическа декларация, в която се подчертава, че всяка една нова система – ще позволи най-малкото на всички европейски граждани в Великобритания и обратното да получат постоянно европейско гражданство и да няма бюрократични ограничения. И всички съществи права, съществуващи права да бъдат гарантирани за дълъг период и след излизането на Великобритания от Европейския съюз. Нещо, което ще успокои гражданите, ще увеличи доверието и ще доведе до конструктивна атмосфера. От там нататък този елемент трябва да се отдели от всички останали елементи за оттеглянето на Великобритания и особено от финансовите ангажименти. Това трябва да бъде договорено преди да започнат преговорите за бъдещите отношения, но правата на гражданите не трябва да стават заложник на този тип спорове. На трето място, правителството на Великобритания трябва да преустанови сега действащия процес за постоянно пребиваване и трябва да се създаде напълно нова, много по-бързо действаща система, без да се излиза с подобни строги изисквания, на които са включени сега. И, що се отнася до постоянното пребиваване, доказателството му трябва да е тежест тежестта на доказателството трябва да е у а, Министерството на вътрешните работи на Великобритания, а не у а, съответните граждани. Има множество подробности, които трябва да бъдат разгледани, а, но все пак това са общите насоки. В деня на Брекзита всички пребиваващи в Великобритания – трябва да получат нов статут. Критериите трябва да бъдат тълкувани либерално, т.е. ако има необходимост за доказване, тя да е задължение на властите, а не на съответния граждани и всички тези права да бъдат съхранени поне за 5 години след излизането и вземайки предвид и двете правни системи и правото на Европейския съд да може да даде възможност за тълкуване по конкретните случаи. Това може да предостави яснота и за гражданите от 27-те, че не се взимат решенията едностранно само от правителството на Великобритания. След този период от 5 години, онези, които нямат статут и които все още живеят там, да имат избор или да кандидатстват за гражданство в страната, в която живеят, и оттам нататък да бъдат третирани като всички останали граждани или да останат като постоянно пребиваващи по вътрешното право, така както такъв, такъв статут се дава на граждани на трети страни. И всички държави от Европейското економическо пространство и Великобритания да поемат ангажимент за пълно признаване на двойното гражданство без отрицателни последици и да не се води до загуба на права, обвързани с едно гражданство, когато се добие друго гражданство. Не, зна, не, не казвам, че моите предложения решават всички проблеми, но дават едни добри варианти е, за приличен компромис, позволява се на хората да планират живота си и у нези, които са най-пряко засегнати, да е, останат с непроменен статут един немалък период от време, и този статут да бъде гарантиран от международното право. И така 27 държа, 7-те държави членки на Европейския съюз и Великобритания е, имат отговорност към тези граждани, кои, която по-настоящем не са понесли добре и е необходимо да сложат хората пред политиката. Благодаря. Thank you very much. And now time has come for me also. Благодаря. Сега а, дойде е време да се обърна към експертите, да им благодаря за изказванията. Вие поставихте много сложни, много а, важни теми. Сега ще имаме възможност да изслушаме и вносители на петиции от Обединеното кралство, госпожа Башо и госпожа Уилкинсън. Те се възползват от правото си, което има всеки европейски гражданин, да се обърне към Европейския парламент и Комисията по петиции. Много се радвам, че сте тук. Разкажете ни е, какво е вашето положение и какво е вашето искане, госпожа Леона Башо. Заповядайте. Първо, благодаря на парламента и комисията по петициите за поканата да участвам в настоящото изслушване. Когато е, аз внесох петиция веднага след гласуването за Брексит, никога не съм си представила, че ще се озова в Европейския парламент и ще обсъждам пред всички вас. Аз съм поддръжник на европейското право и за мен това е огромна чест. Огромна чест е също така да мога да заявя, че съм гражданин на Обединеното кралство, защото освен, че съм гражданин на моята страна, съм гражданин и на Европа. В моята петиция се твърди, че Европейския съюз трябва да защити правата на гражданите на Обединеното кралство, които живеят в Обединеното кралство. Защото а, с Брексит ние губим европейското си гражданство. Европейският съд признава, че гражданството в Европейския съюз е основен статут за всеки негов гражданин. И това гражданство ни дава ред допълнителни права и възможности за закрила, които са от много голяма важност за нас. В е, случая съдът е, признава също, че не е необходимо да има трансгранични елементи, за да се възползваш от европейско законодателство за закрила. Тоест, е, Европейския съюз е длъжен да закриля всеки европейски гражданин, включително и гражданите на Обединеното кралство, които живеят там, защото те не по своя воля губят европейското си гражданство. Референдумът в Обединеното кралство а, е, бе даде резултат 52% гласуващи, които искат да излязат и 48%, които искат да останат в Европейския съюз. Това е резултат от гласу... Е, само от гласувалите. Тоест, тук не се представя изцяло позицията на всички е, граждани, граждани на Обединения на Обединеното кралство включително не се представя и позицията на непълнолетните лица. Тоест, един много голям брой европейски граждани или не са имали възможност да дадат своя вла... вод за оставане и излизане от Европейския съюз, или са казали, че искат да останат. Последиците от Брексит за гражданите на Обединеното кралство – са, че няма да имаме право на свободно придвижване. Това е основно право, предвидено по основополагащите договори на ЕС. Също няма да можем да се възползваме от закрила на основните ни права по хартата за основните права. Лишаваме се също и от статута си на граждани на Европейския съюз, по, ко... по която сила получаваме тези права. Европейския съюз губи страна членка и е, силния съюз се подкопава. Какво може да бъде направено? Могат да се постигнат споразумения, да се създаде едно преходно законодателство, което да гарантира на всички е, граждани на, е, на Обединеното кралство правата, които те получават по европейското законодателство. Евентуално може да се търси една крайна дата, след която е, вече гражданите на Обединеното кралство няма да имат тези права. Този принцип е познат е, в националното право. Тоест е, има различна степен на права на гражданство или национално, в зависимост от това кога те са придобити. всички а, е, граждани на Обединеното кралство, ако е, запазят европейското си гражданство, това не означава непременно, че ще имат а, е, ползи, а, ползи защото а, не се създават а, стимули в бъдеще. Ние реално ще сме изгубените деца за Европейския съюз Европейския съюз съставаше за всичките си граждани и това показва доколко той е ангажиран с защитата на правата и принципите, застъпени в основополагащите договори. Ползата от членството е очевидна. Когато си член на Съюза, ти знаеш, че Европейския съюз ще защитава твоите права до горчивия край. Националното ни правителство действа, действа безотговорно и без да обмисли. Още с организирането на референдума той бе резултат от вътрешни боричкания в консервативната партия. Освен това, статистиката беше подвеждаща, имаше пропаганда за расизъм, насаждане на страх и изместване на реалните причини за незадоволството на гражданите. И в резултат всеки гражданин на Обединеното кралство е наказан с това, че ще загуби всички основни права и свободи, зад които застава Европейския съюз. Аз се възползвам от европейското право, за да променя живота на гражданите за по-добро. Аз съм а, юрист. Много хора не си дават сметка колко висока степен на закрила имат те заради това, че са граждани на Европейския съюз. Аз ценя високо правото си на свободно придвижване и много хора извън Европейския съюз биха дали всичко да имат това право, а сега ние сме на път просто да го захвърлим. Няма кой да защитава тези права за нас. Консервативната партия е, в е, своя манифест е, ще се очаква да каже, че ще прекрати свободата на свободно придвижване. Т.е. ще наруши моите основни права и свободи. Аз лично се страхувам за бъдещето, след като няма да имам закрилата на Хартата за основни права и европейското законодателство. Аз и който и да е друг гражданин на Обединеното кралство няма може да се възползва от принципа за директно влизане в сила на решенията на съда. Няма да можем да се обръщаме към Европейският съд, което е от ключово значение в момента, в който правителствата са толкова готови да нарушат нашите права на неприкосновен личен живот. Имаше много е, разпоредби в един закон, в който се предвиждаше да се осъществят доста сериозно ниво на наблюдение над личния живот. И те не бяха прияти само заради съществуващите европейски изисквания. Страхувам се също така от правителството, което е, изрично насажда враждебна среда за мигрантите – огромни е, също е, цени за здравното обслужване. Тук е, искам да напомня на парламента и на евродепутатите, че има граждани на Обединеното кралство, които се възползват от правата си на свободно предвижване в други европейски страни и те ще го загубят когато се върнат с членовете на семействата си в Обединеното кралство. А също така се страхувам и от правителството, което иска да замести нашите човешки права с а, един британски закон за правата, за който не, не е ясно какво ще а, съдържа. Аз лично съм наясно, че моите права в хартата а, отговарят и на Европейската конвенция за човешки права. И не знам какво, с какво ще замести е, правителството в бъдеще тази конвенция. Ако някога е било необходимо Европейския съюз да застане зад гражданите си, ето сега е момента. Да застане зад гражданите на Обединеното кралство – които ще загубят изцяло своите основни свободи. Моля ви, не ни оставайте сами в момент, когато толкова много се нуждаем от вас. Затова се обръщам към парламента и е, към преговарящите от страна на Европейския съюз. Не дейте да забравяте за нас. Помнете всички свои граждани – не дейте да ни определяте само като граждани на Обединеното кралство. Гарантирайте нашите права в тази драма Брекзит, защото ние все още в момента сме в Европейския съюз на 28 страни. Thank you very much. Благодаря наистина, да. Все още сме е, с 28 държави членки. А сега искам да се обърна към госпожа Ане Уилкинсън. Имате думата. Uh, um, благодаря. Уважаеми депутати, дами и господа, благодаря за поканата да обясня моята петиция тази този следобед. Окоръжаващо е да се чуят е, тези загрижености от страна не само на парламента, но и от името на комисията и другите оставащи 27 държави членки, а именно загрижено са интересите на европейските граждани и загубата на техните права да се гарантира правата на гражданите. Това е първият приоритет в бъдещите преговори. Въпреки това остава фактът, че правата трябва да се решат в рамките на много трудни преговори, чието резултат не е известен до момента и нищо не може да се реши, докато всичко не се реши. Това е принципът. Моята петиция е 13715. 17, извинявайте. Е, в нея се предлага альтернативен подход към проблема. Аз смятам, че правата на, евро, на европейски граждани не могат да бъдат премахнати и не могат да се преговарят между Европейския съюз и една отегляща се държава аз се основавам на юриспруденцията на Европейския съд и на договорите. Много преди въвеждането на концепцията за европейското граждане, е, съдът постанови, че Европейското економическа общност ще създаде нов правен ред, чието субекти независимо от законодателството на държавите членки, подлежат на общностното законодателство и от това проистичат права, които са тяхно наследство. Аз естествено цитирам случая Ван Хайненхос. Създавайки се Съюза след 30 години, 30 години по-късно, е, се промениха правата създаде се политическа връзка между гражданите и Европейския съюз. За да се квалифицира човек за гражданство, трябва човек да има националност на държава членка и признаването на, на гражданството е автоматично. То не може да бъде отказано. Освен това, е, европейското гражданство е в допълнение на националното гражданство. Това е много ясна и специална нарочна формулировка. През 1992 година се говореше за, един, за европейското гражданство като за допълнително гражданство и тази формулировка е залегнала в договорите. Моят аргумент е, че гражданството се дава конституционален статус, то е залегнало в е, договорите и не изисква интервенция от държавата членка. Директивата за гражданите подчертава директната връзка между Съюза и гражданите. Експлицитно се подчертават правата за установяване и правата за мобилност, права, които проистичат речно от договорите без нужда от административен акт. Директивата е кодифи... кодификация на практиката на съда. Съдът тълкува законодателството, много щедро. Щом една държава членка напуска Съюза, съответните граждани, нейните граждани нямат право на европейско гражданство, но според мен е, този акт на оттегляне не е достатъчен за отнемане на правата за европейско гражданство. Според мен за тази цел трябва да се променят договорите. Договорът няма разпоредба в този смисъл, няма разпоредба за конфискация или експулсация на гражданите. Ограничения могат да бъдат наложени. При определени случаи това са ограничителни случаи. Освен това, договорите укрепяват правата за гражданство. Никъде не се говори за премахването на правото за гражданство. Договорите не говорят за правата на гражданите, те говорят само за, за статуса на оттеглящата се държава. Правата на гражданите проистичат директно от, проистичат директно от договорите и те трябва да бъдат защитени в дългосрочна перспектива. Това е моят аргумент. Но тук става дума и за реципрочност. В най-добрия случай е, статута на европейските граждани ще висят за две години. От е, практическа гледна точка трябва да има бързо решение. И двете страни трябва да знаят за какво става дума при преговорите. Но гражданите не бива да стават заложна монета, разменна монета. Аз апелирам за приложение на договорите, според които Европейският съюз е компетентен по отношение на правото на европейското гражданство като част от, от наследството за индивида, т.е. правото на европейско гражданство не може да се предоговаря. Една държава членка която се оттегля. Трябва да постави въпроса и съда трябва да се произнесе до каква степен правата на европейско гражданство могат да бъдат тълкувани и предоговаряни. Е, съдът трябва да реши кой ще поеме съответната компетентност за правата на гражданство. Това се отнася и за евентуални трети страни. И това трябва да е уточнено преди започването на преговорите. Това е една международна разпоредба. Има и друга международна международно решение, което върви в същия смисъл от 2011 година. Аз мятам, че съветът вероятно ще обяви този въпрос за допустим и че въпроса за европейското гражданство ще е въпрос за пропорционалност. Въпросът за загубата на европейско гражданство трябва да се реши именно от съда. Това означава за преговорите следното че трябва да има една упростена процедура. Това е моето установище, защото трябва да е ясно, че правата за европейско гражданство не могат да бъдат не могат да бъдат, не могат да подлежат на предоговаряне. Единственият начин Единственото нещо, което трябва да се предоговаря е по какъв начин на Обединеното кралство трябва да опазва тези права. Каква може обаче да бъде целта на преговорите? Е, целта може ли да бъде от страна на Европейския съюз да каже довиждане на Обединеното кралство или пък да се има пред погледани един едно добро отношение с Обединеното кралство, една добре функционираща страна, в добри отношения с един добре функциониращ Европейски съюз. Моето предложение е да не се загубва връзката с младите хора, младите хора от Обединеното кралство, които трябва да се чувстват свързани с Европейския съюз. Това е групата между 16 и 24 годишните. Не всички гласуваха. Трябваше да гласуват хората над 18 годишна възраст. След няколко години, може би, възрастта за гласуване ще спадне на 16 години. Ако в бъдеще, след 10 години, например, въпросът се преосмисли. Това означава, че тези хора ще пораснат, сегашните млади хора ще пораснат в при едни други обстоятелства и ще могат да виждат Европейския съюз в една много положителна светлина. Благодаря, уважаеми депутати, благодаря за вашето внимание. Аз ви предоставям своята петиция благодаря много на нашите експерти, благодаря на гласителите на петицията. Няма да направя коментарите, като нямаме време, но виждате по реакциите в залата до каква степен високо се оценяват вашите изказвания. Времето ни е много ограничено. Ще дадем думата на депутатите от Европейския парламент, за да реагират на казаното от вас и направят изявление. Но преди това, както се разбрахме, ще дам думата съвсем за кратко на две организации Нови европейци, Организация за граждански права, за свободата на движение, и включително британците в Европа. И ще им дам думата за по 4 минути всеки. Моля ви, спазете това време за изказване. Първо ще дам думата на нови европейци. Благодаря много. Ще се опитам да бъда възможно най-кратка. Имахме брифинг, който а, предадохме на много хора. Ще го разпространя и тук. Раздадено е вчера правителството на Великобритания каза, че ще преговаря по правата на европейските граждани е един по един. За нас това е неприемливо. психотерапевтите в Великобритания се безпокоят за влушаващото се психично здраве на много европейски граждани, които са поставени под сериозен емоционален натиск от последната година. Тяхната устойчивост е доста влушена. Те се третират като граждани втора ръка. Вели... Правителството на Великобритания и Европейския съюз – имат морално задължение да се погрижат за тези хора. Нека да говорим за нещата, които са добри, които са зле, които могат да се подобрят. Благодаря на Европейския съюз за това, че защитава правата на гражданите, живеещи в Велик... правата на гражданите. Аз живея в Великобритания и често се казва, че и често е, Европейския съюз се използва като лоша дума. Е, тук се вижда, че съвсем не е така. Е, настояваме Европейския съюз да бъде още по-смел и амбициозен. Защото смятаме, че има морално и правно и политическо основание да се дадат гаранции за бъдещото положение на тези хора възможно най-бързо. Нашите права не трябва да бъдат предоговаряни. Правата на гражданите трябва да са предварително условие за европейските преговори. Трябва да се обмисли възможността за тези правила. Над 44% от гражданите на Европейския съюз в Великобритания – вече не се чувстват добре дошли там. Правителството обаче не прави нищо. На местно и регионално равнище в Лондон гражданите на Европейския съюз, на гражданите им се показва, че са добре дошли. Процеса на регистрация имаме нужда от яснота за изискванията. За нас е неприемливо да има правна позиция на комисията, в която се казва, че правата ни са нарушени, но да не можем да направим нищо за това. има граждани на Европейския съюз, които имат право да се ползват от здравната система в Великобритания. И какви, каква е това междинно положение за тези милиони европейски граждани? Трябва да се опрости системата, и да има коригиращи действия там, където има недостатъци в кандидатурите. И е добре да се хармонизира процеса, тъй като се добива постоянно право на постоянно пребиваване. Ще предам микрофон на колегата. Заповядайте. Аргументът за едностранно признаване е свързан и с правото на личен и семен живот в Конвенцията за правата на човека. Този елемент обаче не е повдигнат достатъчно силно. Е, и държавите членки и Европейския съюз ще продължат да са длъжни да изпълняват Европейската конвенция за правата на човека и се надяваме, че това ще бъде гарантирано възможно най-бързо, благодарение на резолюцията, която ги ще спомена. Джейн Голдинг, British in Europe. Четири минути. Благодаря много. Благодаря ви, че ми давате възможност да говоря от името на British Union, британци в Европа, коалиция от 11 граждански групи в целия Европейския съюз. Британските граждани в Европейския съюз живеят в огромна несигурност вече 10 месеца. Не могат да живе, вземат решение нито за личния си живот, нито за професионалния си живот. За много от тези хора, особено пенсионерите, този тип напрежение се отразява много зле на тяхното здраве. Много от тези граждани не може, дори не можаха да, не им беше предоставена възможност да гласуват в референдума. Необходимо е да се има предвид, че преговор... пре... насоките от 29 април са много важна крачка напред – както и проекто директивата за преговорите. Приветстваме и прозрачността, с която действа Европейския съюз. Изготвихме альтернативна бяла книга преди тази на Великобритания от феврари. Основната ни цел е да се гарантира хората да не бъдат повлияни ретроспективно и отрицателно след Брекзит. И това въжи и за британците в Европа, и за европейците в Великобритания. Ние сме добросъветни граждани, които са се възползвали от правото си на граждани, от правото на свободно придвижване. Така че е необходимо да се гарантират основните права на тези хора. Гражданите трябва да могат да продължат да се радват на всички права, които са получили или за които е, е бил започнат процесът за кандидатстване, е, когато Великобритания е била в Европейския съюз. Да кажем правото да останеш като професионалист в Германия, като мен, например, не помага, ако Германия вече не признава моите дипломи. Така че документи, които са признати до тук, да се признават. Мишел Бърние в Флоренция миналата седмица каза, че са засегнати 4 милиона и 200 хиляди души и че те трябва да могат да продължат живота си, сякаш Брексит никога не се е случвал всички неща, на които сме разчитали като даденост, които са били, които са били даденост, изведнъж се зачеркват. И основният принцип трябва да е гражданите да не бъдат засегнати ретроспективно от напускането на Великобритания. А, във връзка с казаното от Джонатан Портърс, Гражданството не е панацея, защото има и други важни въпроси за взаимното признаване на квалификации и прочие, които не са покрити само от добиването на гражданство. Благодаря. Благодаря много. А сега давам думата на депутатите от Европейския парламент. Ако някой иска да се изкаже, още не е дал знак, моля да го направи сега. Предавам думата на Ренате Вебер. Благодаря. 13 евродепутати са заявили желание за изказване. ако има и други желаящи, моля, уведомете ме. Добре, 14. Е, най-добре сега, сега се обозначете. Не искаме да ви пропуснем. С това ще затворя списъка е, и много се извинявам, но не мога да дам повече от две минути за изказване на всеки вас, защото много напред на времето. Софин Фелт има първо думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички присъстващи, които говориха днес в залата. За нас това е една изключително важна възможност и да чуем гласът на гражданите. Много съм развълнувана от всички лични е, казуси, е, с които се запознах е, напоследък. Тук е, обсъждаме въпроса единствено като правен и технически, но това не е така. Тук става въпроси за морални и човешки проблеми. Една средна голяма страна, 15-20 милиона където няма човешни права, човешки права, няма правна сигурност, семейството ви може да бъде разделено, може да си загубите работата, може да си загубите квалификациите от днес за утре. Как ще наречем една такава а, страна? Ще наречем бананова република в най-добрия смисъл. Тоест, едва ли ще смятаме, че член на Европейския съюз може да бъде такава страна и да се отнася така с гражданите си. И е, ако искате да бъдете демократични, сега е въпросът да го докажете. Сега става дума за подробности, да, но трябва също така да огледаме и кои са основните проблеми. Не е невъзможно да избегнем това разкъсване на човешкия живот. Тези проблеми не са като времето, ние нищо да не можем да направим. Зато можем и всички тези преговори, резолюции, споразумения и така нататък, хората просто трябва да имат ясна гаранция, че никой след Брекзит няма да бъде задължен поради обстоятелства или по закон да напусне мястото, където живее сега. И не става дума за, политик, е, за просто е, политика, а за политическа воля. И това може да бъде постигнато. Още два коментара. Въпроса за условията, правата за оставане, те могат да бъдат договорени в споразумение. Много се радвам, че това ще бъде първата тема, която ще се обсъжда благодарение с така мъдрото ръководство на Гиверхолштадт. Но смятам, че трябва да има и резервен план за тези 5 милиона хо, жители и е, техните семейства, ако този процес не успее. Не можем да кажем, у, извинявайте, опитахме, ама не стана. Затова мисля, че трябва да организираме още едно изслушване, може би след е, прекъсването за лятната вакансия, да видиме докъде е стигнато, за да може Европейския парламент да дава възможност и гражданите на Европа, Европа на 28 страни членки, да, да, да дадат своя глас. Благодаря, Софи. Да, сигурно това изслушване ще бъде последвано и от други, защото а, всичко, немалко от нещата, които чухме днес, са направо притеснителни. Заповядайте, следващият оратор. Господин Корбет. А, тук а, се показа, че последиците от Брексит за гражданите са драматични. Много по-ясно става това сега, отколкото бе ясно, когато се случи Брексит и вота за Брексит. И един а, начин да сме сигурни, че ще се запазят правата за а, местожителство, но и не само всички други, е да се спре Брексит една страна може да си смени мнението и в последния момент. И се надявам тези от Обединеното кралство, които са ни е, гости днес, да се присъединят към движението, което е, води инициатива за спиране на Брексит. Но, ако Брексит е, продължи, е, всяко споразумение, включително за развода или цялостното споразумение, трябва абсолютно задължително е, да отговаря на разпоредбите на основополагащите договори и хартата за основните права. Тоест, всяко споразумение, което не гарантира правата на гражданите, може да бъде оспорено в Европейския съд. Мисля, че тук госпожа Уилкинсън коментира това. Това е, е така една много интересна перспектива. Е, в е, договора за развода по член 50 парламента има право да се произнесе да или не и ако има съмнение да върне споразумението, да се обърне към Европейския съд и да иска неговото мнение дали споразумението отговаря на договорите, защото дългът на парламента е да защитава интересите на гражданите. Катрин Бирдър. Um, I, I'm speaking really for two of... Аз се е, изказвам и от колегата Горн, и, е, който ме помоли да кажа следното. Той приветства е, факта, че се организира такова изслушване, че има толкова широка аудитория. Е, сигурни сме, че и онлайн е, ни следват немалко малко ние всички сме загрижени за съдбата на европейските граждани в Обединеното кралство и е, гражданите на Обединеното кралство в Европа. Ние ще направим всичко, каквото е възможно за вас тук в парламента. Европейския съюз не може да подведе милионите граждани, които зависят от него и за това трябва да търсиме е, да е, максимално смягчаване на последиците от Брекзит. Сега чуваме тук призиви дори той да бъде спрян. Благодаря на Ги Верховщад за неговото изказване. Благодаря и на мнозината наши гости. Като гражданин на Обединеното кралство се чувствам напълно разпределен разкъсана тук. От една страна се, съм засрамена от това, което се случва, от друга страна се чувствам е, съпричастна с всички предложения, които бяха дадени тук. Много са проблемите и според мен а, е, нямаме време. Имаме само 18 месеца. Но в тези месеци трябва много внимателно да договаряме, да разплетем тези две е, правни системи е, и да осигурим и живота на хората, които зависят от тези системи. Необходимо, не можем обаче да държим хората в несигурност толкова дълго. Много е сложен въпрос. Представителите на ЮКИП, Английската партия на независимостта, които призоваваха да излезат е, страната от Европейския съюз и казваха, че имат план за това излизане. Много ми е интересно да чуя какъв е този план, защото до сега не сме чули нищо. Много съжалявам, че няма и представител на правителството на Обединеното кралство тук. Е, мисля, че в края на краищата е, може да се защитават интересите на гражданите е, пред съда и може би това плаши и е, правителството на Обединеното кралство. А този принцип, че нищо не е решено, преди всичко е решено е много вреден. Ние първо трябва да решим основните проблеми. Благодаря, Патрис Бесара. Благодаря. Ще говоря на испански. Да, много благодарности за нашите експерти. Благодаря им за присъствието. Благодаря и за присъствието на вносителите на петиции. Е, за нас е изключително впечатлително да видим вашите е, смелости убедителни аргументи. По време на Брексит изобщо не се е, обсъждаше темата гражданство и ето сега стигнахме до тази катастрофа. До е, момента, в който всичко е оставено ей така. Е, Въпросът е, за гражданството не е страничен въпрос – Не може едностранно да се променят правилата. Всички предложения, които чухме сега, са много ценни. Много благодаря и на Ги за яснотата на неговото представяне. Считам, че е възможно да постигнем своего рода санитарен контрол, е, т.е. да запазиме правата на гражданите. Примерно е, формулировката за минимален доход, е, той, тя според мен е атакуема в съда. И ако мога да коментирам още нещо, в пресата в Обединеното кралство се появява така езика на турмоза, на дискриминацията. Говори се за европейски привилегии, а не за европейски права. Смятам, че трябва да обърнем внимание на това ние трябва да бъдем и обединени в решаване на проблемите. Uh, Благодаря на <clears throat> експертите, на вносителите. Вие казахте, че сме изправени пред е, предизвикателства. Така е. Аз е, всеки ден получавам имейли и послания, те ми разбиват сърцето. Наистина, наистина това е предизвикателство, пред което сме изправени, но ние май още не сме готови да се справим с това предизвикателство. Как Европейският съюз ще защити правата, правата на своите граждани? Но, колеги, има и много жива динамика в рамките на Обединеното кралство. Все още много хора са против. Аз съм от Шотландия, но не само в Шотландия. А, на други места също са против Брексит. Ние в Шотландия гласувахме против Брексит. Много е възможно да видим промени. <clears throat> Така че помнете тази динамика в рамките на Обединеното крал... кралство. Брексит е построен на, на, на, на пясъчни крака за момента. Е, за какво става дума в крайна сметка? За един конструкт или за волята на хората? Какво ни трябва да направим? <clears throat> трябва ни акт на щедрост. Акт на щедрост, който да придвижи нещата напред. Аз не мога обаче да очаквам такъв акт от правителството Тереза Мей и от е, е, външния министр. Този акт трябва да дойде от парламента. Той ще гарантира правата на гражданите. И трябва да има натиск върху европейското, извинявайте, върху британското правителство, за да промени нагласата си и тона, с който говори. Съгласен съм те не бива да се прилага принципа да се договори, нищо да не се договаря предварително, преди всичко да е договорено. Естествено, има правни положения, които трябва да се вземат предвид, но повече трябва да говорим за политическата воля от страна на държавите членки. Много разчитаме тук на Европейския парламент да бъде гласът на хората. Благодаря. господин Данс. Благодаря, благодаря на вносителите на петициите. Техните, техните презентации бяха много красноречиви. Както каза и господин Верховщад, има едно трето измерение гражданите, гражданите от двете страни на проблема. Радвам се, че се поставя въпроса за интересите на европейците в Обединеното кралство и обратно. Това е морален въпрос, въпрос за справедливост. Говорим за хора, хора, които са направили своя жизнен избор, къде да живеят, къде да работят и те са взели това решение основано на определени права, които са им дадени. Естествено, говорим и за процеса, който променя тези позиции. А, промени, които обаче не искат съгласието на, на лицата засегнати. Десет месеца са прекалено много време да се живее в несигурност. Когато става дума за избор, за кариера, за образование, човек не може да чака да изчака време е, от порядъка на две години, за да вземе решението си. Това, което чухме днес, е да отделим правата на гражданите от цялостния процес на преговори. Има хора и тук, които бяха за Брексит но повечето тук не бяха за Брексит. Този принцип, за който говорих, не бива да бъде прилаган, защото това е само в интерес на гражданите. Татьяна Жданока, плиза. Татьяна Жданока. Благодаря. Двете петиции, които ни бяха представени, представят проблема за загубата на европейското гражданство. За съжаление, това беше и наша грешка, грешка на парламента, на Европейския парламент. Ние не променихме ситуацията. Господин Ферховщад, вие говорихте, че европейското гражданство е като допълнение към националното гражданство, но практиката показва, че то проистича от националното гражданство. Ситуацията не бе не бе подобрена до доклада на Катания. Имаше доклад за европейското гражданство и той се провали. Ние загубихме мнозинството. Аз изготвих становище по същата тема, то също не бе прието в Лива. То бе То, то, бе, то не се прие. Мисля, че от Обединената левица казаха, че това предложение и становище е прекалено федера, федералистично, така че европейското гражданство не проистича от националното европейското гражданство може да бъде автоматично загубено, ако се загуби националното гражданство. Така че нека се получим от грешките си. Господин Верховщад, вие имате свой доклад. Вие се основавате на, на договорите, но се надявам, че поне нашият парламент ще одобри с мнозинство концепцията за европейското гражданство като допълнително гражданство към националното гражданство. Надявам се Либе да инициира дискусия за европейското гражданство. Thank you, Tatiana. And we go now to Miss Judith Curtin-Darling, please. Judith Curtin-Darling. Благодаря. Благодаря на всички оратори и особено на вносителите за това, че дойдоха днес. Вие представихте колко кавкавска е ситуацията в Европа в момента, било то в е, Обединеното кралство или в другите държави членки. Това потвърждава е, това, което видяхме в северо-источна Англия след референдума. Хората искаха да разберат защо хората гласуваха за Брексит. И именно тази част на Англия има много гласове, изпълнени с страх за бъдещето. Ето, например, Нюкасъл е известен с нощния си живот. Той е един от регионите, които привличат чужденци. И един немски професор бе попитан от своите студенти къде са сигурните кръчми в Нюкасъл, където чужденец може да отиде без проблеми. Мисля, че това е срамно. Срамно е, че толкова омраза и страх се ширят вследствие на референдума. Имаме морално задължение хората да не живеят в страх, независимо дали те, това са европейски чужденци в Обединеното кралство или британци в Европейския съюз. И още нещо. Правата за, <clears throat> правото за гласуване. Повечето от хората, които чухме днес, нямаха право да гласуват европейски граждани в Обединеното кралство и е, британци, живеещи в е, Европа повече от 15 години, нямаха право да гласуват. Те нямаха глас при вземането на това решение. Ето защо моралът трябва да е поставен на първо място и на второ място правото. Ако това бе така, нямаше да има хора, които да живеят в страх и в несигурност. Thank you, Mr. Button. The floor is yours. Господин Батън, благодаря, госпожо председател. Всъщност последните двама оратори обобщиха много добре за какво става дума, а именно да се промени решението от референдума. Господин Варофакис каза, не, не преговаряйте с Европейския съюз, а той беше за оставането на Великобритания. Искам два въпроса. Най-напред. Вие говорихте за достъпа до придобити права и за социалната система за европейци в Великобритания и за решението на съда от 1953 година. Искам да кажа, че тук става дума не само за права, но и задължения. Задължения, които са част от е, законовото наследство на индивидите. Това е бомба с закъснител. Господин Верховщат, вие говорихте за защита на правата на всички економически активните, економически неактивните и всички, които някога са посетили посетили Обединеното кралство. Всичките трябва да имат достъп до здравната система. Великобритания винаги е бил нетен донор. 43 от 44 години сме били нетен донор към бюджета и ние сме втори или трети по големина донор. Повечето държавите членки никога не са били нетни донори, те са били бенефициенти. Моят въпрос е, кой трябва да плати? Не ме прекъсвайте, нека да се структурирам. Дали Дали хора трябва да имат права? Хора, които веднъж са били в Обединеното кралство или които са родени в Обединеното кралство. В крайна сметка, британските дънакоплаци винаги са плащали за Европейския съюз. Сега за европейците в Обединеното кралство не е съвсем правилно, че не сме говорили по време на кампанията. Аз съм винаги казвал, че това ще е много труден проблем и съм казвал, че ще ни трябва специално споразумение и опростена система. Не може да се наложи едно решение за само за Обединеното кралство, защото това решение ще зависи от останалите 27 държави членки. За тази, за този, в този смисъл Обединеното кралство трябва да има двустранни споразумения с всяка от държавите 27 членки. Сега за гражданството. Okay. Ораторът бива прекъснат. Следващият оратор. So, regardless of your political views, you have been given two minutes each. So please... Вие имахте вашите два минути, две минути. Това са правилата. Моля, уважавайте. Madam Chair, thank you very much indeed, and can I thank um, all of my MEP colleagues who have spoken. Благодаря, госпожо председател, на всички колеги и на представителите на гражданските организации, на вносителите. Не ме разбирайте погрешно. Винаги е хубаво човек да чуе неща, които чухме през последните 10-15 минути, а именно господин Донс иска да не се прилага принципа на всичко нищо да не се решава преди всичко да е решено. Този принцип е много добър. Ако, ако искате подкрепа за това, ще го имате. На следващо място, принципът да се постави моралното преди правното. Това е, това е много добър подход. Но и господин Верховщад каза – а, че прерогатив има юрисдикцията на съда. Винаги се е прилагал принципа на първо място е правото. Ако обаче искате а, подкрепа от моя страна за другия принцип, ще я имате. На следващо място искам да помоля за баланс при изказванията. Имаше чудесни представители представяния, през, презентации от а, експертите и имаше също така а, доста колебливи презентации от адвокати в Британия, които бяха за Брексит. Искам да кажа, че не за първи път усещам пристрастие при презентациите и при начина на организация на изслушването. Господин Порнея. Thank you very much. Uh, uh, firstly, I would like to thank to... Благодаря много. Нека да благодаря първо за тази организация. Трябва да продължат подобни изслушвания. Много важен въпрос е. и е важно ние, членовете на Европейския парламент, да разговаряме с представители на организация, университети, с хора от Великобритания и да обсъдим тези теми. Искам да благодаря на онези, които представиха личния си опит. Изличам си три основни заключения. Първо, смятам, че е важно да се разбере какво точно какво означава европейското гражданство – И мисля, че има възможност по-ясно да разберем какво означава европейското гражданство. Второ, не говорим за работници, професии, не говорим за подробности, говорим за хора. И това, което е, е трябва да е ясно за хората, е още преди, като гласув, преди да гласуват за нещо като Брекзит, да са си дали сметка за моралните човешки последици. За всички нас и на трето място, ако разбираме е, тези въпроси, бизнес въпросите, законодателните въпроси, трябва Европейския парламент да покаже добра воля да работи по правата на гражданите в комисиите по заетост, в комисиите в комисията Либе и тези комисии да работят заедно, да не се разделят нещата по области, за да може да има цялостна подкрепа за хората. Аз съм от Полша и има много поляци в Великобритания. и подкрепям също и правата на британските граждани в Европа, защото е все пак началото на 21 век. Благодаря, Джин Ламберт. Благодаря. И аз бих искала да се присъединя към онези, които благодариха на ораторите от днешното ни изслушване. чухме много ясни, вълнуващи изказвания. Някои в Великобритания казват, че по-добре е да няма споразумение, отколкото да има лошо споразумение. Но казаното тук днес показва, че да, дори някои неща, които са свързани с а, а, економически въпроси, да изглеждат сериозен проблем, е, трябва най-напред да се занимаем с хората. Трудно е да се а, трябва да има повече яснота за броя на хората на нашия министр в тази област представя определени данни и трябва да имаме повече информация за хората, които упражняват европейските си, броят си на европейски граждани. А, всъщност много от тях имат проблеми в много страни в Европейския съюз. добре е да се направи и е, семинар за депутатите в Европейския парламент за правата, свързани с социалната сигурност. Това са придобити права, е, свързани с определени осигуровки, които са били плащани. Още нещо. По въпроса за това, как може ем, да се направи прехода за хора, които по-настоящем работят. И ако се промени техния статут от статут на европейски граждани на статут на граждани на трети страни, как можем да им дадем необходимата подкрепа, за да има постоянство, а не да трябва да напуснат страната, да кандидатстват за нова виза, отново да се върнат, отново да кандидатстват за работа и правителството на Великобритания вече е е предизвикано по тези въпроси в съда на е, Европейския съюз. Барбара Спинели, заповядайте. И слушах вносителите на петицията и си мислех за отговорността на тези, които започнаха кампанията за референдума. Те изобщо не казаха какви, ще, колко тежки ще са последиците. Отговорността за всичко това е в, в, на плещите на политическата класа на Великобритания. Те бяха длъжни да се борят за защитата на правата. Има обаче и отговорност у европейските институции, защото не настояха достатъчно силно по време на кампанията – че има рискове за Великобритания, ако се откаже от Европейската харта за правата на човека. Въпросът за социалните и гражданските права трябва да бъде разрешен възможно най-бързо. тъй като в Великобритания има твърде много страх, който има опасност да доведе до нарастване на ксенофобията. И така съгласна съм с госпожа Донскол. За това, че е грешно да се казва, че нищо не е договорено, докато не се договори всичко. Правата трябва да бъдат договорени още в самото начало. За това съм напълно съгласна с предложението на Гифер Ферховщад. Трябва да се излезе с резолюция в Европейския парламент, която конкретно да засяга именно правата и да се окаже натиск върху правителствата и да се покаже на хората, които живеят в страх – че гласовете им се чуват. Моника Холмайер, заповядайте. Да си ги се петала. Благодаря. Наистина имаше много добри аргументи, които чухме. Вижда се докъде могат да доведат необмислени решения. Но ето, сега стомната се е щупила и ние гледаме парчетата. Добре, трябва да приемем решението. На господин Бетен бих искала да кажа, Германия е също донор, нетен донор, и <clears throat> Германия печели от единия пазар. Това правеше и Великобритания. Така че или сме солидарна общност, или не. Нека да е наясно, освен това, много полски граждани бяха обидени в целия този процес. Ако британското правителство не ги беше поканило да работят в здравния сектор, то Великобритания ще, ще има още по-големи трудности в момента. Нещата трябва да се казват честни. Честност има, трябва да има и след Брексита, т.е. да работим заедно по решенията. Не е желанието на Европейския съюз да има твърд Брексит. Това беше желанието на британското правителство. Европейския съюз реагира много предпазливо. Така че а, нещата са така. А, ние реагираме предвър... пред, предпазлите, предпазливо, внимателно, а всъщност получихме удар в лицето. Би било хубаво най-накрая преговорите да потръгнат конструктивно, но няма човек да може да се избира най-хубавото от питата. Преди да се върнем към гостите, позволете ми няколко кратки коментара. Първо, съжалявам, че колегите Батън и Джеймс напуснаха, защото тактиката хвърлям камък и след това бягам за мен не е добра стратегия за диалог. I think it perfect. На второ място, мисля, че е напълно разумно а, да има такъв панел. Благодаря на всички участници, на всички експерти, на всички вносители на петиции. Те представиха действителността. Това не са хора, които не са обективни. Всички сме съгласни, че най-важното е да се защитят хората. Не само европейските граждани в Великобритания, но и британските граждани, живеещи в Европейския съюз. Така че това по никакъв начин не е предобедена позиция. Описват се действителността. И слушах казаното от вас и бях и си помислих следното. Строят се всякакви стени от камъни и тухли по света, но има и други страни. Правни страни, страни свързани с практически затруднения. Доста се осложнява нашата съвременна действителност. Сега давам думата на ораторите в реда, в който се изказаха първо ги Ферховщад. Съвсем накратко. Пулката, която си извлякох днес и която беше потвърдена е, че т.е. не днес, но днес беше потвърдена, е, да поставим гражданите на първо място, да се договорим за тях, да има ясно споразумението да стане публично и да няма повече несигурност за който и е да било. И оттам нататък това споразумение да може да бъде взето предвид като глава за гражданите в цялостното споразумение а не да се чака две години и чак след това да се, да, да се съобщи. А да, имаше тук и една глава за правата на гражданите, която беше договорена още в самото начало. Не. Трябва проблемът да бъде разрешен незабавно, да има яснота незабавно. Това е първата, първата полка. Втората. Мисля, че би било добре да подготвим тази резолюция заедно с всички отговорни парламентарни комисии и групата за Брекзит до септември, за да и, и ще има яснота какви са политическите елементи, които да включим и тогава няма да има нужда да се повтарят нещата от предходната резолюция. Не това е целта на този на, на, на втората резолюция. Трябва действително да се оказва натиск върху онези точки, върху които би било най-полезно. И да има конкретни елементи, които искаме да влязат в последното, крайното споразумение. Това може би трябва да стане в началото на септември. До тогава трябва да имаме резултати, според, не, според мен. Точка 27 от резолюцията на Европейския парламент е точка, по която и Либе трябва да поработи. Изпратил съм тази точка на комисаря Юрова и нейните служители ще разгледат и на съвета. И е добре да разгледаме внимателно и да видим какви са правните възможности, които имаме на разположение. Някои от направените коментари днес след обед показват, че имаме много възможности да направим нещо положително. И това е нещо, което според мен и комисията Либе трябва да включи в своята работа през следващата а, седмица. А, останалите, госпожа Донской, заповядайте. Well, we would like to thank um, the, the, the panelists and the guests. Искам да благодаря на участниците и на гостите за това, че имахме възможност е, да представим своята позиция. Радваме се наказаното тук днес. Това ни дава някаква надежда и очакваме резолюцията и се надяваме, е, че тя ще дойде възможно най-скоро, може би в началото на есента и се надяваме, че ще бъдем включени а, и ще участваме в диалога. Това трябва да е диалог, не може да е едностранен разговор. Благодаря. For all your contribution to this. Благодаря за вас и принос към този дебат. Заповядайте, господин Дорфъл. Благодаря и аз за възможността да участвам днес във връзка с казаното от господин от ЮКИП, не мисля, че всички ние сме на една и съща позиция. Ние разказахме много неща и просто показахме колко много неща трябва да бъдат разрешени. Особено ако става дума за случая Сирин Десин и неговото семейство, той е британски гражданин, и неговото семейство ще пострада, когато загуби той европейските си права. Да не говорим за британски граждани, които могат да искат да използват правата си като европейски граждани. Така че, според мен, тук става дума за много сериозни загуби и не става дума само за тези 4 милиона и 200 хиляди души, а за много повече хора, за много групи хора. И за това е отлична идеята европейското гражданство да не може да бъде отменено като право. Трябва да се сложи край на лудостта на Брекзита. Бизнесът казва, трябва ни време за да свикнем. Обаче не може години наред да се е, е, разплитат нещата. А говорим и за семейства. Това са хора, които си имат ангажименти в Великобритания, деца в училище, възрастни родители, които по европейско право трябва да могат да дойдат а, при тях, ако имат нужда. Не могат да се е, раз, е, разделят нещата на отделни фрагменти. Благодаря, господин Чефри. Благодаря. Много силни аргументи чухме. Имам следните три надежди за преговора, преговорите, които няма да бъдат леки, разбира се. Първо, те да се основават на доказателства. Независимо от това, че са сериозно политизиран процес. На второ място – Говорим за въпрос от взаимен интерес. Затова трябва да се работи прагматично. И на трето място, във връзка с казаното от някои от участниците, надяваме се, че преговорите ще останат хуманни и че винаги ще се помни, независимо от това какви са големите стратегически или економически цели е, в преговорите, че най-важното е, че става дума за хора, за техния живот, за възможностите, които те имат. Благодаря. Това е нещото, което ни трябва. Госпожа Анслокъл, Когато провеждаме подобен дебат, е лесно да се каже има големи разлики и много проблеми но същевременно не трябва да забравяме, че всички искат да се разреши тази ситуация. И всички си дават сметка колко е важна темата и колко е важно да се стигне до възможно най-бързо споразумение по темата. Мисля, че от двете страни има някои положителни сигнали, които са в правилната посока и се надявам скоро да има добро разрешение. Ищам порта. Съгласен съм с казаното за от Чарли и от Джулия за широки политически консенсус, въпреки че тук имаш и две по-различни изказания. А, важно е, че има такъв консенсус а, и в Великобритания, и в 27-те държави членки. Моята задача е да представим обективен анализ на данните, а не да коментирам а, дали съм за или не Брекзит. Трябва да се има предвид, че ще се стигне до промяна на статута на европейските граждани в Великобритания и на британските граждани в Европейския съюз. И нашата задача е да се постигнат възможно най-разумни е, прагматични и хуманни решения на тази ситуация. С какво може да допринесе Европейският парламент за това? Ами и две неща. Първо, прозрачността и откритостта са добри не, са, добри не само сами по себе си, защото ще разширят политическия консенсус и в Великобритания и извън нея. Колкото по-голяма яснота има за доказателствата, за въпросите, които се обсъждат, за прагматичните възможности да се решат тези ситуации, толкова по, в толкова по-голяма степен може да има политически и економически консенсус в Великобритания, който да окаже натиск да бъдат разрешени тези въпроси възможно най-бързо и разумно. Преди да дам дума на вносителите на петиции, нека да направя следните размишления. Как можем да разградим за две години нещо, което е изграждано за десетилетия, се питам. Госпожа Башо, благодаря, че ме поканихте, че ме изслушахте. Надявам се нещо да допринеса за преговорите за Брексит и пожелавам на всички късмет. Wilkinson, please. Госпожо Вилкисън. Благодаря за организирането на днешната среща. Толкова се радвам, че можех да участвам. Научих много и се чувствам много обезпокоена от е, призива за това преговорите да бъдат разумни, е, прагматични и хуманни. Но се надявам пък е, това да се случи. Председателят благодаря. Благодаря на е, всички. Виждам, че има много развълнувани слушатели в аудиторията. Благодаря на всички наши е, гости интелектуално, емоционално, морално. Беше много високо качеството на нашата среща. Действително от най-най-най-високо качество. Благодаря и на Ги Верховщата и за, благодаря за предложението на Софи Инфелд да продължим с тази среща. Нека да отдам дължимото и на специалната група, която работи по тази тематика. тематика. Много съм възхитен от всичко, което чух от колегите. Нека да поддържаме контакти. Имам някои много сериозни проблеми. Примерно, говори се тук за социалните осигуровки. Необходимо е да, да работим е, съвместно, да направиме една среща и през септември и се надяваме следващия път тя да бъде още по-целенасочена и да се надяваме, че с нещо ще допренесем. Благодаря.